ние трябва да започнем това движение от тук. Ние трябва да покажем а на националните парламенти какво вършим, за да го разберат и да поемат инициативата. Благодаря, господин Карас. А с това приключваме дебата. Утре ще се гласува по него. А сега... Сега, съгласно дневния ред, изявление на комисията относно санкции от страна на комисията при дела за нарушаване на антитръстови правила и договаряне. Благодаря ви, госпожо председател. С голямо удоволствие да съм сред вас ден и нощ. От името на Йоаким Алмуня, който присъства на работна вечеря между представители на Китай и Европейски съюз, представям санкциите три дела за нарушаване на антитръстовите правила. С удоволствие ще направя това. Знаете, че комисията е натоварена да се бори срещу антитръстовите правила. Ние налагаме санкции и а, глоби на предприятията, които а, се възползват от доминиращата си позиция и се договарят. Преди 4 години бяха прияти правилата. Също времено намаляваме санкциите и глобите на предприятията, които сътрудничат с нас, както и на онези, които се съгласяват да подпишат споразумение с Коминят предприятията не могат да бъдат принудени да изплатат повече от 10% от оборот, от годишния си оборот. Глобите са, разбира се, наши, наши основен инструментариум, но за бъдеще смятаме да, да въведеме административни мерки, санкции, но трябва преди това да проучиме юридическите и административни последици. Член 23 от регламент 1 2003 година определя основните условия, определя и таваните, докато в насоките са залегнали разпоредбите за приложение. От изисква от държавите членки се в някои държавите членки има регламент за изчисление на е, санкциите и глобите и ние обаче смятаме, че не трябва да приемаме ново законодателство. Трябва ли обаче да преразгледаме насоките <clears throat> от, относно а, е, размера на глобите. Според нас 18-те договаряния, които бяха санкционирани до 2007 година, <clears throat> нанесаха щети е, в е, размер на 18 милиарда. Глобите обаче е, покриха едва 30% от тази сума. Нашите глоби са високи, но отразяват и щетите, които са нанесени от договарящите се страни. По, по, по този начин обесърчаваме предприятията в бъдеще да прибягват към подобни принципи. Затова смятаме, че не е необходимо да преразгледаме и правилата за изчисляване на глобите. Трябва ли да преразгледаме правилата поради кризата? преразглеждаме обстойно положението в предприятията, които твърдат, че поради криза не могат да, да, да, да плащат. и за някои предприятия намалихме глобите от 25 до 75%, защото е, нашата цел не е да изключиме и някои предприятия от пазара. Е, напротив, е, равноправните условия позволяват на нови предприятия да навлезат на пазара и да работят е, в е, условия на здравословна конкуренция. Господин Лени. Благодаря ви, <clears throat> господин комисар. Искам да благодаря на комисията за проявената гъвкавост. Господин Бърние ви, че в някои отрасли, като строителството, например, е имало проблеми с и в момента, в който са определени глобите, нещата са се раздвижили. Мисля, че това е полезна реакция на комисията на затрудненото положение, в което са поставени много предприятия. Е, но редом с тази гъвкавост трябва да се запитаме дали системата за изчисляване на размера на главите отговаря на принципа, който се търси, Съмнявам се, защото регламент едно от 2003 година при е, определенето на глобите определя такава обща рамка, че е много трудно да се ориентираш. И много често решенията, които се взимат, не винаги имат някакво правно основание или се основават на предишна съдебна практика и могат да бъдат неосновани. Неоснователни. Може би положението ще се промени. Скоро ще се присъединим към Конвенцията за правата на човека. За хартата за човешките плава вече има задължителен правно въздъж характер. След влизането сила на Лисабонския договор нещата може би ще се променят. Мисля, че комисията трябва да помисли за критериите, при които се прилагат санкциите. Може би трябва да се променят разпоредбите на директивата за глобите, да се уточнят критериите, защото много експерти осъдят, че има и дефицити, които трябва да бъдат запълнени. Господин Санчес Преседо. Благодаря, госпожо Барниер. Благодаря, госпожо госпожо председател, господин комисар. Наистина въпросът с глобите е изключително важен. Това е нашата реакция срещу а, антиконкурентните дейност, действия на някои участници а, на пазара. Разбира се, че когато има закононарушение или нарушаване на правилата, трябва да има и санкции. в бизнес конкуренцията обаче а, трябва да стане ясно, че няма да се допусне натрупването на печалба а, чрез употребата на незаконни а, средства. Има критерии, има правила, има гаранции. Това трябва да бъде ясно на всички участници. Наистина, насоките за този период, по, както и а, съобщенията на комисията а, така оформиха много ясно системата. Обаче системата изисква не само експертните знания и помощ, но също така и загриженост от страна на институциите във връзка с правене с постоянно появяващите се проблеми в тази насока. Не трябва да забравяме, че а, малките и средни предприятия а, за заетостта и защитеността на работните места са много важни и това трябва да бъде разглеждано а като цяло. Разбира се, трябва непрекъснато да се създават нови а, инструменти, примерно да се разглеждат а, отговорностите като разпределени между отделните участници. Също така колектив в случаи на колективна щета трябва да се разглеждат по-отделно щетите на всеки един член на колектива. Благодаря, госпожа Интервелт. Много от нещата, които бяха казани от преждеговорившите, са нещата, които и аз исках да кажа. Но ако слушах внимателно комисията и комисаря е отворен към апелите на Европейския парламент по отношение политиката по конкурентоспособността, когато става въпрос за изфиняване, за усъвършенстване на инструментариума в тази насока. Ние просто трябва да внимаваме да не се превърне всичко това в един идеологически дебат. Защото всъщност ние искаме да създадем инструментариум, който ще задържа разпространението или дори развитието на, а, нелои, на да, начините и средствата за нелояна конкуренция. Аз и мисля, че глобите трябва да са разумни, но ако ком, а, стопанските субекти а, апелират за защита от наша страна по отношение на картелите, то тогава а, трябва а, да се направи необходимото и в същото време да се внимава а, да не би размера на глобите да сложи край на стопанската дейност на отделни субекти. Индивидуалната отговорност, вие споменахте, а, прозрачността, по-кратки и упростени процедури, право на справедлив съдебен процес, ефективно, ефективно опериране на съответните системи. Всичко това наистина са европейски стандарти, но искам да знам дали комисията има намерение да се съобрази и да вземе на въоръжение такива едни е, желания от страна на Европейския парламент, защото ние наистина имаме различни компетенции, но нашата обща цел е нашият общ пазар да функционира добре. Благодаря, господин Голзес, две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, преди няколко години зададах въпроса на тогавашния комисар. Из, изчис, изчислихте ли каква е ползата за потребителите? размера на глобата, която фиксирахте. И комисара каза, ето на толкова, толкова, толкова пари бяха събрани, но тогава ни се каза, че просто не е било изчислено. Виждам, че междувременно са направени изследвания, какви са, кол, какъв е размера на нанесените щети. Но искам да кажа две неща. А, размера се фиксира по съгласно оборота на предприятието. Но когато предприятието е малко, нещата са малко странни. Второ нещо, господин комисар, вие го казахте, а не вашата колега. Вие настоявате на превенцията, на че при всички случаи превенцията е по-полезна, отколкото репресивните мерки. Но тези глоби, които е, винаги са на първа страница на вестниците, играят ли наистина превентивна роля? Дали трябва да, да е, да се занимаваме с размера на глобата или по-добре да а, е, извършваме редовни контроли. Ето, знаете, е, във Франция в момента бе фиксирана една глоба, а на човека, който трябва да изплати, са необходими хиляди години, за да може да го направи. Така че не смятам, че размера на глобите е толкова важен. Лошо е да се нарушават конкурентните правила, санкциите са нещо справедливо, но тези санкции трябва да бъдат умерени и за това се питахме дали комисията смята да преразгледа правилата. Вие казахте не, аз смятам, че това е жалко. Господин Скинер, две минути. Да, благодаря. Не знам, че има компании, които трябва да изплащат глобата си 400 години, но очевидно това е така. Господин комисар, едва ли а, можем сега ние толкова сериозно да променим а, политиката, но аз ще предложа своите въпроси на комисара Муня. бих Бих искал да разбера дали вече комисията има намерение да направи оценка на въздействието на тези мерки, които бяха взети през 2006 година. На второ място. Фокуса, както разбрахме, е върху глобите. Глобите, които се налагат на компаниите, които нарушават правилата на конкуренцията но те продължават да го правят. Имам предвид компаниите. Може би трябва да бъдем по-инновационни, по-творчески настроени по отношение на това как да ги наказваме. Може би малките и средни предприятия може да се окажат в крайна сметка засегнати по отрицателен начин поради това, че големите компании, на големите компании е била наложена глоба. Какво а, би казала комисията, ако се заеме да измисли нови подходи? Например, в Великобритания дисквалификация квалифицирането на директорите, това, което е важно, вместо да се налага глобата върху а, една а, компания, което означава, че работниците ще пострадат в по-голямата си а, част. Има и други примери, които могат да се дадат а, и можем да чуем и от други държави такива примери. Така че, ако ние вложим малко повече интелигентност за всичко това, ще можем да направим много, а, за да осигурим а, все пак една стабилност и защитеност на а, труда на онези, които създават а, а, продукта. Благодаря. А сега въпрос за привличане на вниманието госпожа Стилър. Госп госпожо председател, искам само да кажа, че приветствам колегите за това, което казаха тази вечер. Мисля, че ние имаме твърдо позиция по отношение на глобите, но не знам дали тези глоби картели, ще, ще накарат картелите да направят, да започнат да спазват правилата на играта или е, всъщност потребителите и работещите ще пострадат. В различните държави членки нещата стоят по различен начин. А, мисля, че това, което беше предложено от преждеговорившия е много важно, а е именно наказването на директорите, на менеджерите на тези предприятия и компании, вместо да се наказват другите. Да, и последният, а, който ще се изкаже е господин Кели по този въпрос. Да, благодаря. 101, 102 са неща, елементите, които се занимават с антикартелните съдебни практики, антитръстовата съдебна практика. През 2009 година, през 2009 година беше взето едно такова решение, беше наложено такава глава, обаче за картела едва ли нещо се промени и става въпрос за картел във връзка с резервните части за автомобили какво ще кажете, ако ние започнем да, да, да проверяваме едни така дългосрочни тенденции, които се появяват в а, а, пазари и едва след това да действаме съответно? Ами беше казало нещо много важно. Нека директорите да плащат, но мисля, че и глобите трябва да продължат да съществуват и ако го направим, ще вървим във вярната посока. Благодаря за вниманието. Добре, госпожо председател. Изслушах аргументите на депутатите и ще ги предам на моя колега Йоаким Алмуня, който счита, че днес не е необходимо да се създава ново законодателство, свързано с глобите, тъй като регламента 2003 може да върши работа в обозримо бъдеще. Що се отнася до насоките а, и правилата за приложение, ние очакваме вашите предложения. Отворени сме към всички предложения. Господин Лене, Гозес, Скинер, ние в никакъв случай не се противопоставяме на гъвкаво приложение на правилата в рамките на юриспруденцията, предвид трудните економически условия. Но за сега, както каза господин Алмуня, не смята, че е необходимо да се преразглеждат насоките от 2006 година. Той е удовлетворен от начина на приложение и на функциониране на тези насоки. Те са достатъчно гъвкави, за да могат да се е, да бъдем благосклонни е, към някои предприятия предвид е, с кризата. Също, също вие казахте, че ако комисията се отклони от насоките, решението и може да бъде касирано от съда. Е, дали има други санкции по-различни от глобите? Да, разбира се, трябва да, да прецениме доколко подобни санкции могат да бъдат включени в законодателната рамка, която, е, с която разполагаме. Е, санкции се прилагат в някои държави членки, но това не е основното. Глобата е основната санкция, поне за сега. При всички случаи не трябва да преразглеждаме системата за контролиране на а, начина на функциониране на предприятията, а факта, че някои ръководители са били е, подложени на санкции, това с нищо не отменя нарушаването на правилата на конкуренция от страна на предприятията. За сега смятаме, че тези правила са е, мярка, която предотвратява по-нататъчно извършване на подобно нарушение. Съществува административна система, която е, бди и наблюдава правилното приложение на конкурентните правила, <clears throat> включително и е, прибягването до решение на съда. Що се отнася до е, прозрачността на надзора, да, разбира се, може, е, нещата могат да се усъвършенстват. Както казах, насоките съдържат известна гъвкавост. И наистина е, Почерпваме опит от лошите практики. Що се отнася до по-сложните и по-съвършенни е, инструменти, това може, предложения могат да бъдат е, направени чрез е, програмите за прилагане. Предприятията обаче трябва да ги прилагат и разбира се превентивните мерки са винаги по-добри, отколкото налагането на санкция и наказанията. Следиме внимателно начина по който се прилагат наказанията в държавите членки, по-специално в малките и средни предприятия. В Бялата Бялата книга се казва, че ние ще направим оценка на наложените мерки и в най-скоро време комисията ще започне публично допитване на тази тема. Благодаря ви, господин комисар. С това приключваме тази точка. А сега минаваме към следващата точка. Едноминутните изказвания. Имам цял списък и сега